Okay, um, I propose... Нека да продължим създанието на имко. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Проекто становище относно към стратегия за цифрова търговия. Това е становище на имко. Инта е водещата комисия. Давам думата на докладчика Далтън. Much, Благодаря, госпожо председател. За нашето становище исках да се съсредоточим върху въздействието върху потребителите от настоящата недостиг е, на цифровизация в нашите отношения. Подходил съм по различни начини. Първо електронна търговия. Първият начин, по който се усеща тази търговия от гражданите – извинете, се усеща цифровизацията от гражданите, електронната търговия. Това е и на единия пазар и извън него. Надяваме се да има подобряване на блокирането на географски принцип и се надяваме също да намаляете кибератаките. Електронната търговия се развива за всички дружества и съюза извън него. Но няма драматично развитие, що се отнася до международната търговия. Потребителите често, когато се опитат да закупят нещо от извън Европейския съюз, на сайт извън съюза, много често са изправени от а, писмо от митницата и нещо като глоба, ако искаш да си купиш нещо от чужбина. Трябва да решим този проблем, ако искаме да се развива електронната търговия. Ще ви дам пример. Имам цифри от Обединеното кралство но мисля, че те са сходни с другите страни в Съюза. Ако внесете нещо, купите нещо електронно, сте изправени всичко, което е над 135 паунда, 150 евро. Освен това, ще трябва да се наложи и ДДС над всичко, което е над 15 паунда или 17-18 евро. Помислете си за един пътуващ, който е бил в друга страна и носи със себе си стоки. 390 паунда могат те да пренасят, без да ги обмитяват. Не се налага да декларират нищо под тази сума. Тоест има разминаване между двете и това пречи на електронната търговия. Ако искаме електронна световна търговия, трябва да решим този проблем. Това е един от елементите, който съм се опитал да засегна в становището. Това трябва да бъде и в дневния ред на СТО. Не, че трябва едностранно да го направим във всичките си търговски сделки. Просто затова казвам да го включим в програмата на СТО, като настояваме за развитие на цифровизацията и да се премахнат цифровите нетарифни бариери. В Съюза пък трябва да се изправим пред, например, развитието на способи за справяне с спама, електронните плащания, прозрачността, електронната търговия, 3D печата и така нататък. Това ще доведе до либерализиране на пазарите и няма да има дискриминаторно третиране за онлайн услуги. Свободното придвижване на данни. Много важен въпрос по-настоящен. Той е в сърцевината. И всички смятаме, че трябва да има правила за неприкосновеност на личните данни. Локализирането на данните често е необходимо по причини, свързани с националната сигурност, но ограниченията всъщност са протекционизъм а, с друга маска. Трябва да има свободно движение на данни. Всички, с които говорят, казват, че това не трябва да се записва в търговски споразумения. Разбирам това. Един по-добър подход за гарантиране на свободното подвижване на данните е да защитим правилата за личните данни в Съюза и да правим споразумения за адекватно с различни страни по света, като например споразумението с САЩ, мисля, че и за Япония има такова, комисията трябва да разгледа тези споразумения за адекватност с трети страни, за да има свободно движение на данни и защитата на неприкосновеността на личните данни. Тези споразумения много по-лесно се променят, отколкото едно цялостно и всеобхватно споразумение за свободна търговия. Говоря също и за нетарифните бариери. Това, което открих е, че има голям протекционизъм, който се забелязва и поради тази причина изобщо има такива нетарифни бариери, но нетарифната бариера за една държава понякога се превръща в легитимна за друга. Същото се отнася и за цифровите нетарифни бариери и тези свързани с данните. Трябва да работим на, на ниво СТО, да премахнем нетарифните бариери, бариери с консенсус. Трябва да настояваме също за обща работа по темата. Трябва да имаме една обща стратегия за цифровизацията, която ще доведе до напредък. И ще имаме търговия, в центъра на, който е, на която е потребителя и която защитава нашите ценности. С удоволствие ще изслушам колегите, ще работя в тясно сътрудничество с токарците в Сянка. Благодаря. Thank you very much. Аз ви благодаря. Докладчика от НП, господин Поспешил. Не го виждам. Някой ще говори от негово име? Не. За социалистите. Герингер Отенберг не е тук. Никой няма да говори от негово име. Чудесно. Господин Албрехт, Зелените. Thank you very much. Um... Благодаря. Надявам се да дойдат колеги все пак, когато започнем да говорим по проекта доклада. Интересно бе от господин Далтон за личните данни. както и за преговорите в сферата на търговията. Интересът в Европейския съюз би бил да не се загуби лоста, с който разполагаме при работата си своите партньори, за да не увеличават те протекционистичните мерки. Смятам, че решения на базата на каквата адекватност, които да произлизат от нашия регламент, трябва да бъдат постигнати. Be, uh, uh... И това ще бъде основният път, който може да се използва, за да получим повече от тези решения за адекватност. Не бива да разширяваме прекомерно борбата, като например неоправдана локализация, която бива наказвана с такси и това да се превръща в търговска бариера. Хубаво е да се премахне тези разпоредби за локализиране на данните. Голяма част от тях са несправедливи. Повече трябва да се работи по тази тема, а не да говорим само за свободното движение на данни. Крайна сметка има много изисквания за лични данни, може да има и други ситуации, например въпроси свързани с авторското право, които може да възникнат. Не би било мъдро да кажем, трябва да има свободно движение на данни. Не. Ние също имаме интереси, нужни са стандарти. Ще дадем балансирана информация на Инта по време на преговорите и се надявам да защитим собствената си схема за защита на личните данни. Благодаря, ако няма други членове, които искат да вземат думата по тази тема, ще дам думата на Европейската комисия. Заповядайте. Е, yes, good afternoon. Uh... Добър ден. Благодарим за доклада. Към стратегия за цифрова търговия. Имаше дискусия в комисията Инта мога да кажа какви са стълбовете на тази цифрова търговия. Смятаме, че имаме нужда от актуализиране на търговските правила, които отговарят на потребностите на операторите в Съюза след цифровата революция. В същото време трябва да създадем полза и за потребителите. В страна на комисията отговорихме на тази потребност като подадахме цялостна глава в преговорите с Мексико по този въпрос. Там са включени важни разпоредби. Пример, забрана за задължително трансфер на кодове за източника. Потребителското доверие също трябва да почива върху правила. Е. Също така Включихме разпоредби за регуляторно сътрудничество. Например, стимулиране на дебати за оперативна съвместимост на стандартите. За част от въпросите, които бяха споменати и в доклада. Ако погледнем споразумението, което постигнахме по принцип с Япония, това също е добра, добър стандарт. Имаме също глава там за електронната или цифровата търговия. И това отговаря на основни въпроси, включени в документите. Нека да засегна един от важните въпроси, които бяха споменати. Потока данни или преминаването на данни. Това е много важен въпрос. Такът дебати в Европейската комисия по въпроса всъщност по това как да се постигне баланс от една страна между забраната на неоправдани придвижвания на данни, като в същото време се опазва мястото за регулирането на защитата на данните. Да, не говорим за основни права, когато водим преговори за търговия, за търговски споразумения, търсим конкретна формулировка и сътрудничество с парламента в тази посока. И отново примера с политическо споразумение с Япония. Този пример показва, че може да се вземе решение за адекватност. Това решение може да изиграе много положителна роля. Този въпрос трябва да бъде признат в доклада също според мен. Подкрепяме доклада, подкрепяме покритите въпроси в доклада. В проекто становището има предложение на преговорите с СТО. Искам да ви припомня, че наскоро Съюзът направи предложение за това да се улеснят електронните транзакции или операции. Там се включва и спама, защита на потребителите, електронните договори. Бива да забравяме обаче, че когато обсъждаме този въпрос, в СЕТЕЛ има 164 члена и тогава амбицията ни трябва да е малко по-реалистична. Поради тази причина не бива да забравяме, че дискусиите в СТО по темата са много трудни, заради развиващите се страни. И затова се радваме, че в този доклад вие сте включили този ъгъл на, на а, гледна точка. Подкрепяме ви в работата ви. Ще продължим да говорим по темата. Thank you very much, uh, Благодаря. Не знам дали докладчика иска думата, да добави нещо. Yeah, just... Да, съвсем набързо. Много е лесно да се водят преговори, когато само две групи са тук. I, think, um... Да, не смятам, че всичко това е спорно. Мисля, че повечето групи са съгласни. Подвърна господин Олбрехт. Говорили сме по тези въпроси с него и сме горе-долу на едно и също мнение. Личните данни не е в компетентностите на имко, така че трябва да внимаваме тук за какво говорим и да не излезем извън компетентността си но защитата на потребителите е личните данни в потребителската среда са свързани с защитата на потребителя. Тоест има елементи, но не бива да надскачаме своя ръст. Приветствам казаното от комисията. С удоволствие ще работя с всички в бъдеще. Мисля, че се задава края. Таша. Благодаря. Thank you very much, uh, Dan. И аз ви благодаря. Крайен срок за изменения. 6 септември. Това означава, че може да продължим нататък към следващата точка от дневния ред. Това е разглеждане на изменение към предложението за регламент на Съюза за достъпа на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществени поръчки на Съюза и за определяне на процедурите за подпомагане на преговорите относно достъпа на съюзни стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки на трети държави. Много дълго название. Ще дам думата незабавно на докладчика господин Штефанек. Благодаря, госпожо председател. Европейската комисия излезе с първо предложение за този регламент през март 2012 година, за да създаде така наречен инструмент за обществени поръчки в международен план. Искаме Съюзът да има по-силна позиция при търговски споразумения, за да се постигне подобрен достъп до пазара за европейски економически оператори в трети страни, както и техните пазари за обществени поръчки. Европейския съюз вече прие изменения в пленарната зала през януари 2014 година. Въпросът бе върнат на парламентарната комисия за допълнително обсъждане. Съветът бе разделен по това предложение. Ще равен брой държави членки, които критикуваха предложението и други, които го подкрепяха най-общо. Съветът не работи по въпроса и затова и парламентът не започна триалог. Това проекто становище включва измененията, прияти от комисията ИМКО. Те бяха прияти на 17 октомври 2013 година. Имаше изменения, които бяха прияти към текста на комисията и те са в компетентността на нашата комисия. Имаше изменения от нашата комисия, които бяха прияти в изменение текст от 16-та година на Европейската комисия. Вчера имахме задание в сянка на докладчиците в сянка. И искам да ви информирам за искането си да оттегля всички изменения, които са отвъд компетентността на нашата комисия. Ще работим по компромисни изменения в рамките на нашия мандат. Те са свързани с стандарти за околната среда и труда. Благодаря. И аз благодаря. Смятам, че трябва да покажем добър пример. Трябва да се ограничим наистина в рамките на своята компетентност. Благодаря ви. Сега ще дам думата на Мария Грапини, която е докладчик Сянка от името на социалистите и демократи. Е, Врал се i е Благодаря ви. Да, искам да благодаря на докладчика господин Штефанек. Както той каза, имахме вече заседание с докладчиците в Сянка и смятам, че до голяма степен се стигна до консенсус. Pe simplu motiv că ieșea din competența заседанието в Сянка am fost de acord, am uh, insistat. Бяха подадени някои изменения и постигнахме съгласие да се движим в рамките на пълномощията си. Имаше някои изменения, обаче подадени от социалистите и демократите. 16 бяха подадени като цяло, но изменение 23 и 75 според нас трябва да бъдат включени все пак в компромисния текст. Имайки предвид е, историята на този доклад, е, искам да обясня защо имаме нужда от него. Задах такъв е, въпрос на естонските министри, които бяха днес тук пред нас. Имам предвид този нов инструмент, питах ги защо е нужен, Европейският съюз ще може да отвори пазарите си за европейските дружества, за такъв тип обществени поръчки. И по този начин ще можем да преодолеем известни мерки за протекцион... от протекционистичен характер, които из някои държави членки налагат. Това е добре, ще се освободим от тях, но е добре също така Европа да може да участва и да бъде част от така наречения голям бизнес, от така наречения голям оборот, в който ние като че ли не успяваме да участваме ние от европейските държави. Защо? Защото нямаме е, съответния нормативен текст и в момента нямаме възможност европейските дружества да подават оферти. Така че е нужна нормативна уредба, но не говорим тук за протекционизъм. Говорим за лоялна конкуренция, реципрочност, за обществените поръчки, които не са включени от споразумението ГАТ и други споразумения. Това означава, че трябва да проумеем, че отварянето на пазарите е, е, за европейските компании и към европейските компании ще бъдат е, полезни за економически растеж. Така че подкрепям доклада и много се надявам, че ще стигнем до споразумение с останалите политически групи, така че да можем да реализираме напредък. Да, имаше известно спиране и на досието в съвета, това е факт. И е много важно да можем да говорим с държавите че членки. Аз лично успях да го направя. Имах е, е, мисии до държави членки в рамките на нашата комисия. И струва ми се, че наистина е много важно добре да се общува. По един открит, прозрачен начин да се постъпва. Значи има държави членки, които са против. Значи трябва повече да говорим с тях. Не става въпрос за протекционализъм. Точно обратното, да се отворят пазарите, да има наистина е етична конкуренция, така че в крайна сметка да мога да включа тези дружества в единия пазар. Принципа е на реципрочност. Благодаря. Благодаря. И сега екара. Ема Макларкин. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика, колеги. Много полезни дискусии проведохме вчера на заседанието на докладчиците в Сянка и наистина приветстваме измененията, които се предлагат от другите групи. Можем да реагираме по един положителен начин съвместно с всички докладчици в Сянка. Както казахте, самата цел споделяме от страна на ЕКР, що се отнася до тези пазари, включително трети, трети страни. Това е много важно за малките и средни предприятия и най-добрият начин наистина е чрез спогодба за свободна търговия, не конкретно с това предложение и инструмент по този въпрос. И оценяваме казаното от комисията, което се стреми да, ясно да заяви, че повече няма потенциал, що се отнася за обществените поръчки на европейския пазар, но става въпрос конкретно за новите мерки и съответните компетентности, което означава, че тези мерки ще се прилагат към трети страни и комисията ще взима решение за налагане на бариери или не при е, обществените поръчки. Това е много сериозен и опасен прецедент е, и той ще ограничи растежа и възможността за растеж е, много важно е този а, е, инструмент, ако се въведе да се проумее, че всъщност наистина ще нарушим основни принципи на вътрешния единен пазар. Има, е, що се отнася до изключенията по отношение на малките и средни предприятия, във всеки случай това засяга и а, е, протекционистични мерки срещу нашите малки и средни предприятия, когато се говори за възможността за отваряне на нови пазари. Това е едно ограничение. Протекционализъм от една страна води до протекционализъм от друга страна. И в крайна сметка е, това ще бъде наистина отстъпка от либерализацията, която сме постигнали до сега в търговията и ние трябва да бъдем водещи и това е, е, за нас това е изключително важно. Виждаме възможност за усъвършенстване на текста в духа на компромиса. ЕКР е, ще вложи много усилия за постигане на това и е, също така надявам се, че ще можем да останем в рамките на нашите правомощи в комисията. Присъединяваме съм към казаното от, председ... от докладчика по този въпрос. Трябва да се спазват основните принципи във връзка и с е, е, международната търговия и съответната комисия, която работи по този въпрос. Така че приветстваме е, да се направи оценка легитимността, що се отнася до изискванията за обществени поръчки и не можем да подкрепим никакви изменения, които се въвеждат на принципа на Европейски акт и подкопават съответно конкуренцията и засилват възможността възможността за протекционализъм. Така че ние с а, а, ангажимент подхождаме към въпроса и ще работим съвместно с останалите докладчици в сянка. Във всеки случай това не е правилното предложение, ако ще се а, а, либерализират пазарите. Благодаря. Благодаря, Ема. А, за Алде Дита. Благодаря, госпожо председател. И аз благодаря а, на а, докладчика Искам само да кажа, че като разглеждам измененията по настоящем, не виждам много общо между докладчиците в сянка. Някои изменения, като че ли отстояват протекционализма от всички страни, включително европейски, неевропейски. Ние не можем да подкрепим в нашата група по, по, по, подобно нещо. Ние вярваме в свободната търговия, трябва да се води борба срещу протекционализъм и естонското председателство също за заяви това е, естонски президент го заяви. Във всеки случай това е нещо много важно на европейско ниво, световно. Не можем да затваряме вратите, защото те ще доведат до други затворени врати и това накрая ще ни навреди, ще навреди на европейската економика, стопанска дейност и малките и средни предприятия. Други изменения са насочени към околната среда и социални условия, които нямат нищо общо с целта на този инструмент. Дори и в този смисъл не сме съгласни в този инструмент. Неговата логика трябва да бъде следвана неотклонно. Тези изменения обаче не правят това и предишната позиция на парламента, както вече бе посочено по първото предложение, е, не мога да променя е, своите аргументи, така че, що се отнася до придържането към компетентността и правомощията само на тази комисия. Е, що се отнася до дефинициите, до преамбюла, аспекти, които не съответстват на текста и изисквания за усъвършенстване във връзка с директивите за концесия и обществени поръчки. Необходимо да има последователност подкрепяме измененията на докладчика, но като цяло не виждаме как ще вървим напред, за да стигнем до компромисни изменения в повече от случаите, така че бих предложила докладчика да предлага да се е, гласуват измененията, които се предлагат от е, Алди, максимално, що се отнася до предложението за гласуване в блок ние по-скоро ще гласуваме за отхвърляне на предложението, защото според нас то ще създаде повече проблеми, отколкото ще разреши. Така че призовам комисията просто да оттегли това предложение. Първият вариант не бе приемливо за съвета и за мене също. Сега нещата не виждам да са се променили с измененото предложение. Благодаря. Thank you very much. Uh... Благодаря. Тъй като не виждам друг докладчик в сянка или член на комисията, който да желая думата, предлагам да дадем отново думата на докладчика. Извинете ме. Преди това ще, комисията желая да вземе думата. Жанив Меле от комисията. <clears throat> Thank you, Madam Chair. Thank you for giving me the opportunity to, brief, uh, to react uh, briefly. Um, during the last uh,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 We are also ready to discuss and to engage into discussion with the parliament on the list of countries to apply the price adjustment mechanism. But И това би трябвало да бъде напълно последователно с политиката на вътрешния пазар. Редица изменения, които се извърш, се приемат, що се отнася до социалната среда, до а, екологични аспекти. Наистина ние споделяме а, намерението тези стандарти и норми да бъдат лансирани. Това е нещо, което устояваме ние в нашата директива и отново сме готови да участваме активно в разисквания. А с парламента и съвета по всички тези въпроси очакваме разискванията. Така че предложенията са изключително важни и насърчаваме да се обърне внимание на последния съвет по отношение предвижване дебата и постигане на реципрочност в обществените поръчки. Ние с интерес очакваме разискванията и в съвета и се надяваме, че решителен напредък може да бъде осъществен както и в съвета, така и в парламента, за да можем наистина да навлезем в следващ етап в преговорите. Очакваме с интерес компромисните изменения, които ще се подготвят, за да можем да работим съвместно с парламента, за да усъвършенстваме предложението на комисията. Благодаря. Председателката, благодаря ви много и заповядайте господин Штефанец, докладчик по темата. Благодаря, благодаря госпожо председател. Знаете, че историята на, досие, на досието е изключително интересно. Напълно осъзнаваме различните позиции, които се устояват от различните групи, но ще се опитам да стигна до компромиси, до общи позиции, почти всички заявяват желание да се работи към обща позиция, така че аз ще положа максимално усилие, за да можем да постигнем компромиси, за да можем наистина да предвижим това досие. Благодаря ви. Uh, Благодаря много и късмет. 25 септември гласуване в комисия, което означава, че разполагаме с повече време за следващия ни дебат, който е много е, важен дебат. Изключително актуален относно строителните продукти и регламента за тях и за пожарната безопасност – всички знаете защо тази тема е толкова важна. Ще разискваме с докладчицата госпожа Штихле и след пожара в сградата Гленфел, комисията предприе разискване на регламента за строителните продукти с цел преработка, потенциална, и е, връзката с пожарната безопасност. Мисля, че обмена на позиция ще бъде изключително полезно. Така ще можем да чуем инициативите на комисията, които са предприяти по този въпрос. Така че отново, първо, Катрин, много благодаря, че предприя инициативата да включиш този тема в дневния ред. Наистина изключително важна е тя за нас като са законодатели. Изключително важно е да водим този актуален дебет. Това очакват от нас и гражданите и наистина е, надявам се, че по този начин Европейския съюз ще можем да приближим още повече до гражданите. Много се радвам да ти дам думата. Заповядай, Катерин. You, е, благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че подкрепяте инициативата днес. Знаете, че какво се случи в ОНО, всички в ужас гледахме екраните и изключително важен е въпроса за строителството, сигурността, продуктите и безопасността. И съответно регламента и дебата, който се води в тази насока е нещо много важно. Трябва да помислим какви стъпки, какви действия са а, важни, какво трябва да предприемем. Е, а, в крайна сметка а, всички тези аспекти се отразяват с нормите в регламента, разбира се, основните им характеристики и а, етикетирането ЕС следва да бъде изключително важно, защото по този начин ние уточняваме какви са изискванията към продуктите, които се използват в строителството. Те трябва да отговарят на нормите и стандартите на Европейския съюз. И разискванията са насочени към, освен всичко друго, и изискванията за фасадите. Това е въпрос, който бе много тясно свързан с пожара на сградата Гренфел. И има конкретна информация, сигурно съм разполага и комисията по този въпрос. Когато разглеждаме този въпрос, наистина е много интересно да знаем, че в някои държави има конкретни изисквания за по-високите сгради, в други държави членки няма подобна, а, подобно изискване, така че е много интересен този въпрос. Това не става въпрос за европейско правомощие и компетентност, това е, разбира се, е прерогатив и на държавите членки, но бихме желали да получим повече информация по този въпрос въпрос. Също така, що се отнася до противопожарната безопасност, има конкретна стратегия, 96-та година, струва ми се, и мисля, че можем да предприемем конкретни стъпки по този въпрос, но отново това не е свърш... свързано с регламента за а, строителните продукти и стратегията съответно. Да, има връзка между тях – но има въпроси свързани с е, токсичността и други аспекти. Е, има ли лесно решение по този въпрос? Международни стандарти за токсичност е, – за изпробване, нещо, което можем, може би и ние да предприемем, например, на европейско ниво. Така че, редица въпроси стоят във връзка с регламента, въпросите с токсичността, дали можем да имаме по-добри норми по този въпрос, сегашната реформа, която се извършва и в крайна сметка, по-общия въпрос относно това как подхождаме към а, пожарната безопасност и разбира се, трябва да намерим правилния баланс, а, кое е правомощие на държавите членки, къде можем да споделим а, добрите практики и да добавим полза, да си помогнем едни на друг. И ето това са едни важни въпроси, така че а, знаем, че ще има дебат в пленарна зала на, през месец септември и 13 септември, моля, отбележете си, в 3 часа това вече е част от дневния ред на заседанието. И ще бъде много интересно да чуем какво казва комисията, но това е въпрос, който е прерогатив и на държавите членка. И днес преди обяд стана дума, когато чухме представенето на естонското председателство, но ние също така много знаем, много добре знаем, че ние съвместно бихме могли да анализираме този въпрос. И госпожо председател, може би като отправна точка това е достатъчно и може да помогне за разискванията. Това е въпрос, към който ще се връщаме непрекъснато. Той е в интерес на нашите граждани. Имаме конкретни отговорности в рамките на регламента за строителните продукти, така че в крайна сметка да можем да предвижим тази въпрос. Това като начало. И аз съм сигурна, че в залата има колеги, които проявяват интерес и също така комисията има представител, както и може би естонското председателство. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Първо ще изслушаме представител на комисията, госпожа Фулвия Рафаели от Генерална дирекция Растеж. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа Стайлер за въвеждането на темата и за това, че я сложи в дневния ред. След трагичните събития в сградата Гренфел, пожарната безопасност е въпрос, който се обсъжда надълго. И искам да ви дам сведения за това как ние подхождаме към тази тема на европейско ниво и на ниво страни членки. Какви са стъпките, които е предприела комисията, какви стъпки възнамерява да предприеме, за да е, работи допълнително по темата. Според настоящите разпоредби на договорите, комисията не разполага с изключителни правомощия. Е, Европа не разполага с изключителни правомощия за пожарна безопасност. В края на краищата съществуват различни традиции в това отношение в страните членки, включително за изисквания по отношение на строителните материали, за сигурност при земетресения и така нататък. За това се смята, че е по-добре тези материи да бъдат регулирани на ниво страни, страна членка. Комисията няма никакви доказателства, че е, националните режими в това отношение не си вършат работата. При е, сегашните е, ремонти и е, нови изисквания за ефективност на сградите се промениха съществено и условията и изискванията за пожарна безопасност. В комисията, комисията доста коментира този въпрос пред пресата а, има ред законодателство, регламента за строителни материали и е, директивата за енергийна ефективност. Нека първо да говоря за регламента за строителни продукти. Този регламент замести през 2011 съществуващата преди това директива. Член 114 от договора е правното основание и целта на регламента е да подсили единия пазар за строителни продукти, е, чрез въвеждане на общи е, правила за е, критериите, по които да се оценяват тези продукти. Страните членки имат право да регулират безопасността на сградите на собствената си територия, като определят изискванията за продукти, използвани в сградите, ако решат, че това е необходимо. Примерно, съответните власти – могат да е, наложат е, изисквания, примерно в болници или на други места да се използват само незапалителни материали за подови подкрепития. Това е само един е, пример. И регламента предписва само как да се оценяват надежно показателите на строителните продукти. Нека да а, поясня едно много често ширещо се недоразумение. Строителните продукти имат обозначение CE, но това не означава, че продуктът е, може да се е, използва за всякакъв вид е, строителство в Европейския съюз. Тоест, този етикет означава само, че производителя декларира е, качество на продукта в съответствие с европейските стандарти това не означава, че продуктът е безопасен. Безопасността се определя от националните разпоредби на отделните страни и членки. Всички продукти, които имат обозначението СЕ, e, могат да бъдат използвани, ако отговарят на съответните национални изисквания – това е разликата между регламента за строителни продукти и други е, регламенти, като например или е, директиви като тази за е, индустриално оборудване. Що се отнася до класифицирането на продуктите по отношение на резистентността им към пожари – има съответни класификации по различни показатели. Има дефинирани клас, класове със съответни изисквания за продуктите. И има и показатели, които не се покриват от европейски е, разпоредби. Една от тях е, е за създаването, за създаването на пушек при е, горене и още няколко показатели. Ние направихме е, проучване за е, токсичността на дим, произведен от такива продукти. Комисията за сега не разполага с доказателства за това какви са регулаторните режими е, на страните членки по тази тема. Тоест, поставя се въпроса за това е, дали има достатъчно ефект ефективен регулаторен подход, който да осигурява сигурността на строителните работи. Има ли, примерно, превентивни мерки, аларма при пожар и, е, и изход, съответно противопожарни изходи? Комисията ще оповести резултатите от проучването през есента и съответно ще формулира стъпки е, за последващи действия. Направихме още едно проучване за това дали може да има европейски подход при оценяване на безопасността на сгради при пожар, като става дума не само за проучване е, на и тестуване в големи мащаби, но и на, в малък, по-тесен мащаб. Страните членки обикновено прилагат методи, където се провеждат тестове в много по-малък мащаб и предпочитат това да остане така. В Обединеното кралство е, реално тестовете са в най-широк мащаб и независимо от това се случи трагедията с Гренфел. Обсъждаме с е, страните членки е, дали е необходимо да има, да запазиме подхода това да се направи тестове върху по-малка извадка или да се остават само тестове в по-голям обем резултата от проучванията за токсичност на димовете и второто, на дима и второто, по което говорих, ще дадат възможност за разработване на препоръки допълнителни за безопасност на сградите. После, е, обсъжда се много и директивата за енергийни характеристики на сградите. Страните членки трябва да имат минимални изисквания със съответните международни е, кодове за енергийните е, характеристики на основни строителни продукти, е, врати, прозорци и други. Съответната директива не съдържа изисквания за характеристики на строителните продукти, включително и тези за покривите на сградите. За това нямат и отношение към избора на подобни продукти. Регулацията на строителството е в обсега на принципа на субсидиарност. Страните членки определят какви продукти могат да бъдат използвани. Не може на европейско ниво да се регулира, например, плътността на изолиращите материали. Освен това, директивата не измества националните изисквания за здраве и безопасност допълнителни мерки на европейско ниво, за да се посрещне повишения риск от, за пожари заради използването на нови строителни материали, се обсъжда, защото тази тематика в момента е от прерогативите на страните членки. За момента нямаме до доказателства, че те не се справят ефективно. Нямаме все още точните подробности за трагедията с, сградата Гренфел, но се поставя въпроса за критериите за пожаробезопасност. Този въпрос е сериозно предизвикателство за властите на страните членки. Страните членки се сблъскват с едни сериозни предизвикателства в такъв смисъл, защото пожарната безопасност не се определя само от избора на материалите. Е, тук се включват фактори като самата конструкция на сградата, системата за е, спиране на пожара, възможността за подаване на аларми, околната среда и много други. После, Жертвите от е, пожари е, намаляват в последните 30 години. Те са намаляли с 60%. И действително жертвите при е, пожар обикновено са жертви на токсичните газове. особено в първоначалния момент, Затова е необходимо да има възможност хората да излязат от сградата максимално бързо. Комисията е готова да подкрепи страните членки при извършването на анализи по е, обсъжданата тема, да създадем платформи за обмяна на данни и информация между съответните власти и гражданите да се обменят добри е, практики по темата безопасност на сградите. Тоест, отиваме много по-далече от е, подхода на е, регламента за строителни продукти. Съответните национални власти следва да изпълняват своите задължения, да избират продуктите на база на нуждите. Благодаря. Благодаря за толкова пространната информация. Сега се обръщам към а, депутатите, ако искат а, думата. Господин Шваб, заповядайте. Благодаря на Катрин Штайлер. Тя е, е докладчик по регламента за строителните продукти. Благодаря и на комисията за така балансираното представяне на тематиката. Два въпроса имам. След е, случаето се в е, Лондон, трябва да оценим доколко проблема е в регулаторната рамка и дали той не е в начина на прилагане на съществуващото законодателство. Комисията също има какво да направи в това отношение. Съответния преглед продължава и в момента и смятам, че е твърде рано да излизаме с заключения, защото те могат да бъдат прибързани. Трябва да оценим съвсем трезво проблема и да е, тогава да търсим заключения. В Германия, например, имат е, разпоредби за сгради високи до 22 метра и над 22 метра. Е, изисквания за това какви е, компоненти да се използват при изолацията, негоривни материали и така нататък. Та, ако коментирам а, така, разпоредбите за строителство, проблеми могат да се съдържат с това какви материали се използват, но най-важното е да разгледаме в подробности какво се е случило в Лондон. Не само за да предотвратим жертви, но и да поставим изисквания и да видим как се изпълняват тези изисквания от производителите. До като нямаме резултати от разследванията, е твърде рано да правим заключения. Във всички случаи ще очаквам тази дискусия да продължи. Благодаря, Кристал Шалдемозе. Благодаря. Благодарност и от мен за докладчикът, за възможността да обсъдим тази тема. Ние трябва да сме в състояние да си извадим полки от нея. Благодаря и на комисията за това, че разясни разпоредбите или липсата на възможността за изготвяне на разпоредби на европейско ниво. Имам няколко коментара. Вече 10 години съм евродепутат и много често съм разговаряла с служители в противопожарните служби в Европа. И те много често говорят колко много усилия им се налага да положат, за да защитят работната си среда и работните условия. И именно отровните газове са основния проблем в тяхната работа. Така че е много важно да се направят тези проучвания за токсичността. когато пожарникарите говорят, че трябва да се направи нещо повече по въпроса, е добре да ги слушаме. Друг коментар. Безспорно, пожарната безопасност е прерогатив на държавите членки. Но ние трябва да можем да помогнем на гражданите. Те искат поне да са сигурни, че има добър контрол, че има достатъчно критерии е, за пожарна безопасност в тяхната страна. Ако, примерно, искате да разберете какви са разпоредбите за пожарна безопасност в своята страна, да ги сравните с тези на друга страна, това е важно като възможност. Знам, че комисията е, върши работа, която е много добра, но мисля, че може и още да се направи поне в е, това да се помогне на страните членки да имат обмен на е, информация и опит. А гражданите трябва да упражнят натиск върху местните политици и, национални, и на национално ниво, да, нямаме правомощия на европейско ниво по тази тематика, но Европа може да помогне поне да се разпространява знание, кое е, е сработило добре, кое не, за да може да се предотвратят тези трагедии, като случилото се в Лондон. Благодаря, Тан Долтон. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на Катрин за че включи тази точка в дневния ред. Мисля, че е много важно да имаме такава точка и да я обсъдим. Преклено рано е, е в разследването да разберем точно какво се е случило и защо така зле се развиха нещата в Гренфел. Комисията казва 60% намаляване на загиналите е, при пожари. Това е чудесно но когато се случи нещо като Гренфел, виждаме, че не е достатъчно. И наистина не е. Да, имаме ограничена роля ние тук в Европейския съюз по този въпрос. И, и крайна сметка това са въпроси за държавите членки, доколкото разбирам. Това, което е използвано в Гренфел е материал, който е забранен в Германия, в САЩ и в много държави, а може и да е бил забранен и в Обединеното кралство, още не е ясно. Така че има проблеми по изпълнението, има и ограничения в това, което може да направи Съюза. Можем обаче да помогнем. Някои въпроси, според мен, и фокусът тук е върху токсичността, което е много важно – но от нещата, което е ясно, е, че самата изолировка е допринесла до разпространението на пожара и го е влушила. Така че в това трябва да се вгледаме също. Не само токсичността, макар че токсичността всъщност е това, което е опасното. В този случай обаче не беше, а самото разпространение на огъня. Имам два въпроса за Европейската комисия. Има ли най-добри практики по това как се прави сграда. Всичко е свързано, крайна сметка, и с проекта на сградата. И много други сгради, които имат е, от е, противопожарна гледна точка доста съмнително качество. След това още нещо. Методите за пробиране и за безопасност. В случая за токсичността на материалите, кога ще бъдат готови такива едни текстове. Благодаря на Катрин за това, че повдигна въпроса. Thank you very much. Благодаря. Някой друг? Това, което аз исках да кажа, вече бе казано. Благодаря на Катрин, аз вече и благодарях за това, че включи това в дневния ред. Искам да чуя Европейската комисия. Какви са въпросите, какви са отговорите на въпросите? Thank you. Thank you very much for the question. Благодаря за въпросите и коментарите. Напълно съм съгласна. Да, проблем е облицовката. Ние сме тук. И смятаме, че на е обмена на най-добри практики на сред държавите членки може да допринесе за облегчаване на положението. Ние искаме да направим такава платформа. Ще видим дали имаме правомощите, защото са правомощите на държавите членки, но искаме да бъдем активни и да фасилитираме този проблем, за да бъде решен. Сега по отношение на двата конкретни въпроса. Нямаме информация за такива документи на европейско ниво. Това, което можем да разгледаме на базата на най-добри практики, ако има нужда да се заложат общи референтни документи е, по-широко, трябва да се гледаме и в това. Що се отнася до изследванията? Сега за токсичността на дима. През есента ще приключи проучването. Ще видим заключенията. Ще става дума и за възможността да има стандарт за тестване на токсичността или евентуалната токсичност на Дима, който е идва от строителни материали. настоящия регламент това е описано. Регламентът за строителните материали в момента се преразглежда, не го казах, сега го казвам. Това започна още преди този трагичен случай и не е пряко свързано с противопожарната безопасност. Сега ще направим оценка на въздействието. Но ето една сфера, в която се вглеждаме много внимателно, имайки предвид възможностите за преразглеждане на регламента. Благодаря. Thank you very much. И аз ви благодаря. Искате ли да кажете нещо накрая? Заповядайте. Thank you and thank you to the commission. Благодаря, благодаря на комисията, благодаря на колегите. Комисията говори за фасадите, това се разглежда в момента. На разлика между отделните държавите, държави членки, между тестване на по-широко ниво, на по- ниско ниво. Трябва да се види как фасадите се използват в отделните държави членки. Германия са забранили определена височина. Това също е много важно да го знаем. Платформата на комисията трябва да се споделят добрите практики. След това противопожарните изисквания от отделните държави членки. В едни от тях се дават две минути след като започне пожара, някой да дойде да се справи с него в други държави. 10 различни норми са и държавите членки сами го решават. Това оказва своето въздействие също върху материалите, които се използват в сградите, има своите последици. Също така е добре, че комисията говори за платформа. Всички обаче знаем, че държавите членки трябва да допринасят към тази платформа. Като комисия трябва да пишем на естонското председателство, за да сме силни, че те допринасят тази посока. Това е една от полките за днес. Господин Шал Демози говори за токсичността и това, което се случва с нашите прекрасни пожарникари. Пожарникарите в Гранфил са се качили до четвъртия етаж и изведнъж пожара така се е разраснал, че не е приличал на нищо, което преди това са срещали. Говорим за малък пожар, който се превръща в нещо съвсем различно. Самите пожарникари, които са били на мястото, са онези, които трябва да чуем. Те са видели колко бързо може да се разпространи един огън. Трябва да ги подкрепим. Мнозина пожарникари а, имат проблеми с здравето, така че трябва да се помисли и за тяхното здраве. Трябва да заложим стандарти за това. Сега стратегията за противопожарната безопасност. Реформата на строително... Извинете, на текста за строителните материали няма сега да го обсъждам, но трябва да говорим за стратегията за противопожарна безопасност. Мисля, че 86-та година се говори по този въпрос. Трябва по-бързо да се действа. И така, благодаря на комисията за тази платформа. Това е отлично начало. Трябва да подкрепим комисията в това, но трябва да окажем натиск върху държавите членки да работят с комисията. Веригата е точно толкова силна, колкото са силни брънките й. Благодаря на председателя за това, че ми даде възможност да включа тази точка в дневния ред. Uh, Благодаря ти, Катрин. Можем да кажем, че тази допълнителна точка в дневния ред вече доведе до нещо – до тази платформа. Ще разпространим, надявам се, тази идея в държавите членки. Благодаря на комисията за присъствието. Това означава, че се изчерпа дневния ни ред днес. Следващото заседание ще бъде утре в 9.30 за гласуването. <laughs> So, um... А след това идва вакансията. Благодаря на преводачите. Благодаря на секретарията, за че подготви нещата и за координаторите мисля да започнем след 15 минути. Благодаря ви.